Der Präsident. Председател. Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich erkläre. Уважаеми госпожи и господа, добър ден! На 16 февруари 2012 година бе прекъсната пленарната сесия. Възобновяваме работа. Уважаеми госпожи и господа, преди година започна арабската пролет, която донесе свобода на много от нашите южни съседи. В Сирия гражданите излязоха на улицата, демонстрираха мирно, изпълнени с надежда за по-добър живот както и гражданите на други държави от региона. Един жесток диктатор обаче реши да се противопостави на свободата, реши да води борба срещу собствените си граждани. Тази година над 8000 души загинаха в Сирия. Ежедневно сме свидетели на кръвопролития, на непрекъсващи кръвопролития. Гражданите в Европа, хората по целия свят са потресени от жестокостта, с която режимът потушава протестите. Потресени са и от неспособността на международната общност да сложи край на тези деяния. Европейският парламент призовава президента Асад поне да даде възможност за предоставяне на хуманитарна помощ на гражданското население. Мисля, че споделяте моето мнение – а именно, че трябва да призовем специалния пратеник на Обединените нации в Арабската лига, Кофи Анан, да се възползва от нашата подкрепа. Трябва да му предоставим подкрепа, за да се окаже помощ на гражданското население в Сирия. Призовавам всички страни, които имат право на вето в съвета за сигурност на ООН, да не се ръководят от политически съображения. Вчера, госпожи и господа, се навърши още една година от 11 март 2004. На 11 март 2004 в Мадрид бе извършена една от най-ужасяващите терористични атаки, извършвани някога на европейска територия. Загинаха 191 души, 1800 бяха тежко ранени. Днес свеждаме глава пред паметта на всички жертви на тероризма от Мадрид до Лондон, от Болония до Утоя ние, представителите на гражданите на Европейския съюз, сме в мислите си с семействата на загиналите, с всички онези, които са загубили свои роднини и приятели. Мислим и за онези, които са преживели терористичните атаки и до края на живота си ще страдат от както физически, така и психически. Европейският парламент решаващо се обяв... решително извинете се обявява срещу всякакви форми на тероризма. Тероризмът е проява на страхливост, една от, едно от най-отвратителните явления в днешно време. Заедно трябва да направим всичко възможно, за да предоставим подкрепа на преживелите терористични атаки, както и на роднините и приятелите на загиналите. Вчера, госпожи и господа, се навърши годишнина от бедствието в Япония, бедствието от 11 март 2011 година. Още веднъж видяхме кадри от ужасяващото цунами, както и от причиненото от него ядрено бедствие. Днес първата точка от дневния ни ред ще е посветена на това. Ще проведем разискване в началото на настоящата пленарна сесия. Нека още веднъж изразим съпричастност към многобройните жертви на тази ядрена авария, която бе в огромен мащаб. Нека сведем глави и пред паметта на жертвите на тероризма. Предлагам ви да ги почетем с едноминутно мълчание.